гласуването. Следващата точка от нашия дневен ред е свързан с изявление на съвета и на комисията на тема съществува ли опасност за еразъм. Искам да дам думата на представителя на, на, извинете, на представителя на Кипрското председателство, господин Мавроянис. И порието микрофона нехте έχετε Бихте ли си включили микрофона? Okay. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо председател на Комисията по култура Дорис Пак, уважаеми господин комисар, уважаеми депутати. Съвета напълно споделя виждането, че економическите перспективи на Съюза разчитат до голяма степен на високо обучен човешки капитал. И съответно програмата за обучение през целия живот, включително и програмата Еразмус, е една от най-успешните европейски програми в сферата на образованието. Ето защо, нека да ви уверя, че финансирането на програмата за обучение през целия живот за 2012-2013 година няма да бъде поставено на риск. По отношение на 2012 година съвета започна анализ на предложенията на комисията както бяха очертани те в проект на коригираш бюджет номер 6 и ние ще приемем позиция по този коригираш бюджет максимално бързо. По отношение на кредитите за плащания за 2013 година, за тях решение ще се вземе съвместно от парламента и съвета по време на текущите бюджетни преговори. Уверен съм, че тези две институции ще постигнат споразумение през ноември, както се предвижда от договора. Накрая, по отношение на бъдещето на програмата за обучение през целия живот, включително Еразмус, знаете, че в преговорите относно следващата многогодишна финансова рамка за годините от 2014 до 2020 година, тези преговори все още продължават. Европейския парламент участва в тях. Председателството ще положи максимални усилия тези преговори да напреднат. Все още не мога да ви дам информация. Нищо повече не мога да кажа на този етап, тъй като изчакваме края на преговорите. Благодаря за дадената ми дума, госпожо председател. Благодаря уважаеми господин Мравоянис. Сега давам думата на комисара. Комисар Левандовски има думата. Госпожа председател, уважаеми депутати, уважаеми господин министър. Напоследък имаше много спекулации, много въпросителни а, относно бъдещето на а, програмата Еразъм. Имаше много спекулации в медиите, много несигурност, затова комисията приветства тази възможност да изясни нещата. Но мой дълг е също а, да поставя проблема Еразъм като една програма в а, по-широката панорамна картина, свързана с липсата на достатъчно средства в европейския бюджет, не само за тази програма. Това е само част от проблема. Това е един от по-малките проблеми, пред които сме изправени през 2012. Е, това е резултат от хроничния недостиг на средства в социалния фонд, в кохезионния фонд, в съскостопанската политика, във външните ангажименти, които сме поели, също има съкръщения. това ние предлагаме коригиращ бюджет за тази година. Много средства за кохезионната политика и развитие на селските райони, както и за външните ни ангажименти, както и по функция 1А, свързана с конкурентоспособността, свързани са с програмата за обучение през целия живот. Част от това е програмата Еразъм. Създават се възможности за възрастните, както и за училищата. Най-важно в това отношение е осигуряването на мобилност на младежите чрез програмата Еразъм. И тук са проблемите. Повече от 6 милиона са за програмата за 6 милиона са за всички обучителни и образователни програми за обучение през целия живот 180 хиляди до края на годината. Професионалната мобилност в Европа е изключително важна. Наред с тези проблеми, проблем има и с бъдещето на програмите и това е свързано с многогодишната финансова рамка 2014 и 2020. И ние искаме въпроса за образованието да получи приоритет, защото има висока безработица сред младите, което изисква да се създадат възможности за обучение на младежите, за да могат те да намерят работа. Програмата е, е Еразъм, е засегната. Парламентът би тревога за тази година. 99% от това, от това, което разполага европейския бюджет, вече са суми разпределени на националните агенции в Европа, не само в Европейския съюз. Има 33 държави, които участват. Исландия, Лихтенштайн, Норвегия, Турция, Харватия, Швейцария. 99% от наличните средства за 2012 вече са отпуснати на националните агенции, на тези 33 агенции. Има заявки за тази година но за около 160 милиона. Ние очакваме повече за 2012 година. Португалия, Финландия, Люксембург, България и Румъния не кандидатстват за допълнителни средства. Останалите а, изпращат искания за допълнителни суми. Затова е наложително да се извърши корекция в бюджета за тази година. Това, от което се нуждаем за всички образователни програми е 180. Това, което се нуждаем а, за Еразъм е половината. Ние искаме да се гарантира плавното функциониране на програмата Еразъм до края на тази година и началото на следващата, защото са отпуснати достатъчни средства на националните агенция. Но ако не бъдат осигурени допълнителни средства, ще имаме натрупване на сериозни проблеми през 2013 година, тъй като университетите ще намалят очакванията за студентска мобилност за 2013 година. Затова аз ви моля да ни окажете помощ. Това е мом, пом, също молба за помощ и към председателството да се одобри увеличението за 2012 година и да не се натрупват проблеми в тази толкова важна за Европейския съюз програма за 2013 година. Благодаря ви. Much, uh, Благодаря, господин Левандовски. Сега представите на отделните политически групи. Първо ще дам думата на госпожа Дорис Пак от името на НП. Госпожо председател, господин комисар, господин представител на съвета. Аз ви слушах внимателно, но някак си ми липсва доверието в това, което казахте. Е, не комисията, не парламента са виновни за това, което се случва. Не става просто тук е, за увеличаване на средствата, а става въпрос единствено за това, че политиката, т.е. националните правителства, отделните държави не са е, се придържат към твоите задължения да помогнат на младите хора. Всяка неделя слушаме политиците колко е важно а, младите хора да имат възможност а, да стажуват а, и учат в чужбина. И какво става сега? вие, без да е необходимо, на, увреждате и всъщност вредите на тази добра програма Еразъм. И ако не може да се придържате към вашите задължения обещания, това е един много лош сигнал за тези, които разчитат на вашата подкрепа целите трябва да бъдат от 2020 година, а именно много млади хора да могат да отидат в чужбина и да могат да бъдат мобилни. Какво да си мислим сега, като не можем да подкрепим дори тези 5% Еразмус студенти? Искам да кажа на представителя на съвета, че не трябва да действат а, на на гърба на младите хора, на студентите, защото в крайна сметка тук става въпроси за бъдещето и на вашите деца. Благодаря, господин Свобода, има а, думата. Благодаря. Когато учих във Виена, нямах възможност да ползваме разъм на времето. И съжалявам, че това беше така. Сега младите хора в Европа имат такава възможност. Все още имат тази възможност, но е поставена под заплаха тази възможност. В Европа говорим за нуждата от високи постижения, от високи квалификации, от езикова подготовка и програмата Еразъм е поставена в опасност. Ние говорим за нуждата от мобилност. Не можем да останем в една отделна държава, в един отделен гран, град. А сега някои държавите членки затрудняват тази мобилност. Необходимо е да има европейска идентичност, освен на националната или регионална идентичност. И въпреки това някои от нашите лидери застрашават европейската идентичност. Интересно е да се види, че някои в държавите, където повечето от студентите искат да участват в програмата Еразъм, се опитват да съкратят бюджета и да ограничат този бюджет. А това е напълно неприемливо. Напълно съм съгласен с казаното от комисаря. Благодаря ви за вашата ангажираност. Благодаря ви, господин Мавроянис. Вие сте много мек човек, но понякога ми се струва, че трябва да не бъдете толкова любезен с вашите колеги от останалите правителства, тъй като те застрашават едната една от най-важните програми, водещи програми в Европа, тъй като ние искаме Европа да бъде Европа с най-добре подготвени специалисти. Нараства евроскептицизма. Искаме на, от младежите да бъдат истински европейци, но им казвам, съжаляваме, нямаме пари за това. Мисля, че трябва да бъдете много строг с вашите колеги, господин Мавроянис. Нашето общо мнение в парламента е, че се нуждаем от еразъм, нуждаем се от финансиране за младежите, тъй като става дума за Европа като цяло, а не за отделни национални амбиции. Благодаря сега колегата Локегард. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, което беше казано. Аз го подкрепям. Два коментара. Първо, въпроса относно сметките, които не се плащат. В моята страна ние си плащаме сметките. Този въпрос не се обсъжда. Не разбирам защо се говори за това непоследователно плащане на сметките. Комисаря също говори е, за него. Всъщност, е, тук липсва логика. Сметките винаги трябва да се плащат. Парите трябва да са на лице когато сметките не се плащат, е, това подкопава доверието в институциите и влияе и на държавите членки. На второ място, ние поставяме на риск студентите в държавите членки да не получат допълнителните средства, от които имат нужда, или тези средства да са по-малки. Това не е абстракция, това е конкретна реалност. Искам да ви предупредя. Тази програма е една от най-популярните в Съюза и тя не трябва да става заложник на положението в Съюза, не трябва да става заложник на тези тактически игри между държавите членки. Младите хора не трябва да стават заложници. Тази програма не трябва да става заложник, защото този проект е популярен, той е за доброто на гражданите. А в целия политически спектър се говори за това колко добър е този проект. Всички сме единодушни, само че го поставяме на карта. Така че искам да препоръчам на съвета на председателството на Кипър да вземат мерки. И подкрепям колегите. Благодаря. Сега, думата има госпожа Трюпел. Госпожо председател, уважаеми господин министр, уважаеми господин Левандовски. За съжаление, вярно е, че а, днес а, а, бием тревога Намираме се в една ужасна ситуация, свързана с програмата Еразъм. Студентите не получават средствата за своите стипендии, средства, които им бяха обещани. Абсолютно а, противоречи това а, на целите, които бяха поставени от съвета цели, съгласувани с Европейския парламент, а именно, че трябва да се дава повече за еразъм, повече за мобилността на студентите, повече за образованието и обучението на нашите млади хора. Как може да сме толкова недълновидни и толкова непредвидливи, когато искаме да да завъртим кранчето и да спрем средствата за една такава успешна програма. Говорим за изразходване на средствата в размер на 99% още през октомври. Не може ли да спестим от субсидиите за тютюнопушенето, тютюнопроизводството. Не трябва да пестим в програми, които са доказали своят успех. Не може да приемаме програми, които след това не можем да изпълним. Това подкопава доверието в Европейския съвет и за съжаление подкопава доверието в целия Европейския съюз. И това е една много тежка политическа грешка. Но тук не става въпрос само за една така водеща програма като Еразъм. Има и, и други програми, които ще бъдат изложени на риск, защото няма пари в социалния фонд. Знаете, че има програми свързани с подмагане на хората, които са дългосрочно безработни, програми свързани с ограмотяването. Знаете какво трябва да се направи в Европа, за да се насърчат хората да се обогатят, да обогатят своите способности и да подобрят своето, своята квалификация. В следващата МФР трябва да се подходи по различен начин и трябва да се предвидят средства за областта на образованието и всички програми, свързани с нея. Благодаря. Сега от името на ЕКР, господин Медански. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, не сме доволни. Колегите Пак, Свобода, Гор – изразиха притеснение. И тези притеснения са напълно основателни. Онова, което казахте, поражда тревоги, защото тази програма е свързана с инвестиции. Госпожа Трюпел каза, че много често прахосваме пари. Парите за Еразъм обаче са инвестирани средства, те не са прахосани средства. И ето защо съвета трябва да инвестира в тази програма. Трябва да се запълни тази пропаст, която съществува, защото не всички получават едни и същи средства – Френските и немските студенти, които учат в Полша, получават повече от полските студенти, които учат във Франция или Германия. И това не е правилно. Основното обаче е да гарантираме, че средствата няма да пресъхнат. Не можем да кажем на гражданите, че Съюза замразява една от най-успешните си, най-известните си програми. Господин комисар, моля ви да ни успокоите. Дайте възможност на студентите да учат в страни различни от техните собствени. Господин Майер от Обединената левица. Благодаря, господин, госпожа председател. Не е приемливо да се застрашава програмата Еразъм. Това би било самоубийствено. Виждаме а, проблеми в економиката, много от стран... страните от... от южната част на континента са засегнати. Образователният сектор в е, Испания се опитва да избегне е, ограниченията, наложени от тройката върху Южна Европа. Но сега нещата се осложняват още повече и това ще осложни допълнително нещата, ако се стигне до съкръщаване на стипендиите. За семействата ще бъде трудно да осигурят обучение на своите деца мобилността на студентите трябва да се прилага по еднакъв начин навсякъде. Благодаря госпожа Андреасен. Госпожо председател, Еразъм започна преди 25 години. 3 милиона души са вземали участие в тази програма. От 2007 до 2013 са изплатени стипендии в размер на над 3 милиона евро. Въпреки това обаче економиката се свива. 300 евро са допълнителни средства от Еразъм, за да се покрият основните нужди. Значи едно семейство трябва да плати 5000 евро на месец над тази стипендия, за да покрие разходите на а, на студента. Кой може да извади тези пари от джоба си по време на криза? програмата Еразъм е довела до растеше растеж и заедост. Ние трябва да обаче да се откажем от тази програма, защото тя е подходяща само за тези, които са богати. Трябва всеки да си финансира такъв тип действия, а не да се бърка от общата каса на дънакоплаците. Благодаря, госпожо председател. С оглед на проблемите пред които е изправен Еразмус, мисля, че трябва да вземем отношение, защото се засяга и интелектуалния потенциал на Европа. Тази програма е основен стълб на европейската интеграция. И ето защо максимално бързо трябва да гарантираме достатъчно много средства, които да дойдат от съответните бюджетни пера и така да разрешим проблемите. По този начин ще се успокои и обществеността. би трябвало да внимаваме с тези служители, които идват и постоянно ни предлагат лоши новини. Стипендиите не трябва да се подлагат на риск. Благодаря. Сега господин Скори е първи от отделните оратори за две минути. Э, Благодаря, госпожо председател. Преди малко говорихме за 20-та годишнина на единия пазар в тази зала. Като един от важните стълбове на Европейския съюз, без единия пазар Европейския съюз ще бъде в опасност. Същото се отнася и за програмата Еразъм, защото за мнозина младежи Европейския съюз е Еразъм – и тази програма може да се каже, че за тях е по-силна, отколкото единия пазар. Еразъм дава възможност на младите хора да пътуват, да опознаят други страни, да учат, да общуват с хора, които говорят други езици, които имат други традиции. По този начин се укрепва нашата идентичност, нашето единство. Така беше изградена Европа не благодарение на договори и бюрокрация, а от а, това, което се прави в ежедневието. Без програмата Еразъм нещата ще изглеждат по-различно. Ако отслабим програмата Еразъм, ще отслабим Европейския съюз. Това е много наложителен дебат, защото действително Еразъм е в опасности. Благодаря на комисаря за поети ангажимент. Трябва да се намерят нужните средства, те да бъдат отпуснати. В голяма степен за това отговарят държавите членки. Бъдещето на Европа ще зависи от онези, които придобиват опит днес в чужбина. Нека да видим какво можем да постигнем. Желая успех в съвета и се надявам, че ще получим добри новини. Госпожа Невадалова има думата. Благодаря, госпожо председател. Напоследък е, четем всякакви заглавия, свързани с Еразъм. Студентите са разтревожени. Ние трябва да гарантираме на нашите граждани, че Европейския парламент и другите институции ще работят съвместно по този въпрос и работата ни върху бъдещия бюджет не бива да ам, застрашава така, такава програма като Еразъм. Ако искаме програмата Еразъм да бъде финансирана подобаващо, ние трябва да сме готови да инвестираме в образование, в обучение, в преквалифициране. Um ние трябва да работим съвместно с другите институции и решението, до което ще стигнем, ще повлияе върху настройките, свързани с образованието, обучението и преквалификацията. Трябва да гарантираме, да направим всичко възможно, за да спасим програмата Еразъм. Благодаря на госпожа Бенераба. Благодаря. Както казаха колегите, Имиджът на Европейския съюз, благодарение на Еразъм, е добър имидж. Сега ние поставяме под опасност тази програма. В момент, когато много от гражданите се безпокоят за бъдещето на Европейския проект, това е, е програма, която допринесе за добрия имидж на Европейския съюз, даде възможност да се отговори на потребностите на а, младежите и съкръщаването е, е нещо драматично. Трябва да гледаме не само а, какви решения да се намерят за 2012, но и какво да бъде бъдещето за Еразъм. В парламента има консенсус а, да се намерят средства, за да се отговори на поетите ангажименти. Въпроса за финансирането на програми, такива като Еразъм, както и съкръщаването на разходите за кохезионната политика са неща, които са драматични и не трябва да допускаме такова поведение от страна на държавите членки. Благодаря, госпожо председател. Еразъм постигна своя лимит, но младежите го оценяват те гледат на Европа като Европа, която се споделя от всички, а не Европа на конкуренцията. Ако европейските институции се интересуват от общия интерес на гражданите, не трябва да обсъждаме ограничения, а да реагираме заедно, за да осигурим повече стипендии, за да се отнася разъм не само за 3-4% от студенти в Европа. Има трудности в държавите членки. Най-лошо обаче би било към тази система да се изиска от младите хора да финансират своето образование допълнително сами. Трябва значително да се увеличи увеличат средствата за образование и обучение. Не само програмата Еразъм трябва да бъде спасена но тя трябва да бъде доразвита, за да отговори на потребностите на нашето съвремие. Трябва да продължи обучението на работещите, да бъдат обхванати всички работещи в Европейския съюз. Благодаря. Господин Бургецио има думата. Еразъм е програма, която трябва да защитаваме, тъй като става дума за бъдещето на младежите в Европа можем да вземем средства от пенсионните фондове на видни европейски функционери. Например, инициативата Еразъм, предложена от председателя на комисията Барозо, позволява на на студентите да, да пътуват. Ако те се стоят у дома, това ще намали разходите в някои региони, като мой регион. Това е въпрос свързан с принципа на субсидиарност. Има най-различни предложения за ангажиране на младежите. В това отношение програмата Еразъм е изключително важна. Ние критично се отнасяме към Европа, но подкрепяме програмата Еразъм. защото не, не разбираме защо трябва да се харчат толкова средства за бюрокрация в Европа, а не за бъдещето на Европа. Господин Бекер. Уважаема госпожо председател, господин комисар, е, колеги, както Дорис Пак вече каза, ние трябва, задължени сме да е, обърнем внимание на това, че спестяванията на погрешно място е, ще има непоправими последици. Младите хора в Европа са най-голямото ни богатство и в никакъв случай ние не бива да ги жертваме сега, в условията на криза. Не бива да жертваме и конкурентоспособността на Европа. Както колеги преди мен правилно посочиха, в крайна сметка невероятните съкръщения поставят под съмнение и оцеляването на еврото и на економиката на единния пазар. Това в никакъв случай не бива да се допуска. На 15 октомври е, чухме по медиите, че е, до края на годината е, програмата Еразъм не може да бъде гарантирана. Не са достатъчно средствата, които се отпускат от страна на съвета. И аз апелирам към всички колеги в Европейския парламент да покажем, че ние желаем да поемем отговорността за младото поколение в Европа и държим необходимите средства да бъдат отпуснати. Една минута за колегата Гардия Забал. Благодаря, господин, госпожо председател. Преди два дни тук, в пленарна зала, проведохме дебат за бюджета 2013 година и за това как ще се справим с плащанията, след като съвета не приема нашите предложения за 2013 година. През следващата година ние ще трябва да поемем в крайна сметка и дефицитите от всичко това, което се случва сега. Миналата година съвета не прие нашите предложения във връзка с бюджета. И ето, че една голяма част от економиите, които бяха реализирани в кавички през тази година, ще се струпат отново на нашия гръб и на гърба най-вече на много хора в Европа през следващата година. Многократно ни бе казвано, че е, средствата, които са отпуснати, са достатъчни и че е, комисията ще може да е, намери необходимите е, допълнителни 9 милиона евро, но те не са достатъчни и все още има време да приемем предложенията, които се предлагат от парламента и комисията. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Всички европейски правителства говорят е, за нарастваща безработица. И хората, които те първа започват професионалния си живот, са два пъти повече като без, брой безработни, отколкото останалите. Поведението на съвета във връзка с Еразъм показва колко голяма е неговата отговорност. Много често чуваме от младите хора, а, че те се питат дали има нужда от нас изобщо, дали можем да решаваме техните проблеми. Европа е в сегашното положение не само поради кризата, а и по други причини. Трябва да доказваме на гражданите ден из ден, че те имат нужда от нас, че ние работим за тях. Защото ако гражданите е, не вярват, е, че е, имат нужда от нас, няма да се обръщат към нас. Комисаря Левандовски и всички други трябва да чуят техния глас. Защото иначе Еразъм ще умре безшумно и никой няма да разбере. Съгласен съм с което каза господин Мигалски. Той критикува комисията. И комисията, и съвета трябва да вдигнат глас. Радвам се, че позицията на Европейския парламент по този въпрос е съвсем ясна. Сега да ви. За ваша информация трябва да кажа, че имаме директива 665 от 1999 година, в която ясно са разписани условията, в които трябва да работят наетите в Европа. Там се оточнява минималната температура на работното място. Не съм сигурна дали винаги е, ние работим в такава температура. Говоря е, не за физическата температура в тази зала. Благодаря. А сега минаваме към процедура спонтанни изказвания чрез привличане вниманието на председател. Има над 20 колеги, които са поискали думата за жалост. Няма да мога да дам думата на всички тях. А, тъй като трябва да приключим по обед, след което ще започне гласуване. Затова ще помоля колегите, които вече са говорили на това, в това заседание, да дадат предимство на своите колеги. Първо на госпожа Анджелини давам думата. Благодаря, госпожо председател. Не младежите трябва да плащат за кризата. При цялата ресесия не бива да прехвърляме бремето върху тях. Мисля, че ако парламентът няма две седалища, а само едно, това ще спести пари. И е, трябва да видим кои проекти действително функционират. А Еразъм е начално място в списъка. Милиони млади хора в Европа получават огромни възможности, а нерядко те не разполагат с особено големи е, средства и програмата им помага е, да си намерят работно място, нещо особено трудно за младежите. Всеки четвърти младеж в Европа е безработен. Непрекъснато го повтаряме и трябва да го повтаряме. всички младежи, които следят разискванията и искат да чуят това, което убедено казвам. Не бива да се пипа еразъм и е, трябва да се направи всичко възможно да се спаси. Благодаря. Колегата Папа Николао има думата. То е Размуш, παραδοχή όλων μας. Благодаря, госпожо председател. Както всички ние знаем, Еразъм е една от най-успешните програми на Европейския съюз. И а, хората я идентифицират с Европейския съюз. Когато обсъждаме в момента а, заплахата за тази програма, на практика ни обсъждаме въпроса дали а, нашето съществуване не е застрашено. по същия начин би трябвало да се отнасят нещата и е, е, във връзка с Шенген. διδάσκοντες και σε όλους Всичко ще бъде добре. Така се казва много често. Една голяма част от преподавателите, една голяма част от участниците в тази програма всъщност се пожертваха за да гарантират по-нататъчното съществуване, продължаването на програмата. Госпожи и господа, в момента ние на практика прави, сме на път да приемем една грешка, която ни се налага от друга институция, която очевидно не мисли за младежите, не мисли за бъдещето на Европа. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на кипърското председателство. Очевидно, това, което става за заразъм, не изпраща особено добро послание към европейските граждани. Много, много се възползваха от възможността да бъдат мобилни и да получат образованието си другаде. Не може да допуснем кризата да постави под въпрос успехът на Еразъм. Особено като се има предвид как се използват до сега отпуснатите за програмата средства. Трябва да сме наясно с едно нещо. Цялата програма за учене през целия живот не е само не е повече от 0,07% от европейския бюджет. А, а, и ако искаме да увеличим тази сума с около 50%, би било напълно а, странично да казваме, че този ангажимент е прекалено тежък и не можем да го, да го изпълним. Парламентът трябва да изпрати много ясен сигнал, за да не бъдат, да не нарасва евроскептизма сред младите. Сега госпожа Тикао. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Програмата Еразъм е емблематична програма програмата Еразъм е едно от големите постижения на Европа. И именно за това ние, парламента, трябва да подкрепим увеличението на средствата за образованието за периода 2014-2020, за да може да се повиши образованието на европейските граждани, да дадем нови възможности на младите европейци. Образованието е абсолютно необходимо е, за бъдещето на Европа. Затова и Еразъм не е необходим. Необходими са повече средства през следващия бюджетен период. Трябва е, Еразъм е да обхване тези, които са по-възрастни от 30 години и които могат да се възползват от възможностите, които дава Еразъм за учене през целия живот. А, това въжи и за предприемачите. А, тук ще спомена програмата Еразъм за младите предприемачи и програмата Еразъм за всички във връзка с индустриалната политика. Нейното значение е голямо. Благодаря. Сега господин Такуда. Благодаря, госпожо председател. Бъдещето на Европейския съюз е, е свързано с е, младите хора, с децата, когато заявяваме, че е необходимо сътрудничество и солидарност, трябва да си дадем сметка, че програмата Еразъм е всъщност пряк израз на нашите принципи в това отношение. Необходимо е свобода на движение за младите хора, е, за да могат те да се учат спокойно, за да е, участват в стажове и практики, за да могат и хората след това е, да намират работа съответстваща на тяхното образование. И когато сега е, се опитваме да правим економии на гърба на младите хора, е, ние на практика поставяме под съмнение оцеляването на Съюза, бъдещето на Съюза на всяка цена трябва да помислим за е, допълнителни средства именно за някои области на образованието и обучението. И господин комисаря и председателството на Кипър носят отговорност за това решение, както и ние. Е, разум има огромно значение за образование, за повишаване на езиковата и обща подготовка на младите хора. Младите е, депутати в Европейският е, парламент е, също са използвали възможностите на програмата Еразъм. Трябва да се даде възможност на повече млади хора, а, примерно, да получават образование в чужбина, защото а, а, до сега това можеха да си позволят само заможните. Тоест, по-голям брой хора трябва да се възползват от тези субсидии. Искам да се обърна към комисията. Как ще гарантираме на бъдещите студенти, че те ще могат да използват 100% от възможностите на тази програма. Трябва наистина да инвестираме в образование, в професионална подготовка, защото това е основата за бъдещото развитие на Европейския съюз. Сега господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Всички знаем, че заетостта сред младото поколение е основен проблем на нашето време, но както академично, така и професионално успява програмата Еразъм да обогати младите хора и да повиши шансовете им за намиране на работа. Според мен съветът трябва да се ангажира с оцеляването на Еразъм. Неприемливо е те да откажат да плащат за програмата, понеже последиците ще са много тежки. Програмата е разъм е приоритетна. И е съществена част от европейския проект през изминалите години. Според мен съветът не бива да си навлича риска хората да си задават въпроси за бъдещето на Европа. Благодаря. Е, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα ότι μετέχω σήμερα σε Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да участвам в е, тази дискусия днес. Тъй като е, след 25 години успешно провеждане на програмата, ние започваме да си задаваме въпроса, трябва ли да продължаваме или не. Според мен като че ли има една умора от успешната история на програмата до този момент. А това в никакъв случай не бива да се случва. Напротив, ние трябва да продължим с успешната програма и да подкрепим по този начин бъдещето на Европа. Трябва да продължим осъществяването на проектите и на програмата но естествено трябва да подсигурим съответните средства в бюджета. Благодаря ви. Колегата Ланстав има думата. Благодаря, госпожо председател. И искам да задам един простичък въпрос. Той е свързан с една теза, която съществува още от 80-те години на миналия век, когато аз работих в Академията на науките. Тогава 75% от БВП се дължеше на научно-изследователската работа и нейното практическо приложение. От тогава делът на научно-изследователската работа в БВП нарасна още повече. Защо комисията намалява бюджета за научна и развойна дейност, когато трябва да стане точно обратното. Защо подкопаваме този потенциален източник на бъдещ растеж на Европейския съюз? Каполето. Благодаря, госпожо председател. Програмата Еразъм е много ярък пример за плодотворно освояване на бюджета на Европейския съюз. С отговорност, с успех се реализира програмата и същевременно намаляването на средствата не дава възможност на комисията да извърши плащанията в пълен обем, така както ни уведоми комисаря Левандовски. Има дефицит в бюджета на Европейския съюз в размер над 130 милиарда. Това означава, че не можем да изпълним задълженията си е, следващата година и следващите години. Господин Ален Ламасур неодавна излезе с изявление пред печата, че програмата Еразъм е пример как не се организира бюджет. Благодаря следващия оратор. Ходи тутай о будование зауфания. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ние говорим за изграждане на доверие. И затова трябва да помислим за милионите участници в програмата Разъм, които са обърнали поглед към нас, които е, сега на практика проверяват дали ние сме достатъчно е, квалифицирани, за да гарантираме не само програмата, за да гарантираме бъдещето на младите хора в Европа. Това е програмата, която помага на хората да се справят с професионалните трудности през целия им живот. Това е изключително важно и затова ние трябва да гарантираме средствата и сега, и в следващите периоди. Аз имам една символична фланелка, която всъщност призовава към призвава всички вас да бъдем толкова ефективни е, и най-вече комисията да бъде така ефективна, както вчера в Мадрид нашите футболисти. Благодаря, госпожо председател. Ако има нещо, което има значение за нас, е, то е Еразмус. И а, е, а, е, заместник за Вивиан Редин знае много добре е, това. Жалко ще бъде, ако този проект пропадне. Благодаря. Благодаря за това, че е, бяхте така лаконичен. Ще кажа извинявайте на колегите, които не можаха да се изкажат. Те могат да представят своите изказвания писменно и те ще бъдат включени в протокола на днешното заседание. А сега ще давам думата на комисарът Левандовски. Госпожо председател, колеги, благодаря ви за истинската ви ангажираност, вашата отдаденост на програмата Еразъм. Време е да бием тревога наистина да, Левандовски отбеляза гол за Борусия в матча срещу Реал Мадрид вчера, прав сте. Но да се върна на темата. Трябва да се вгледаме зад числата, зад сухия бюджет. Лесно се изчислява на хартия, но като се замислим за хилядите студенти, които реално изпълват програмата Еразъм, нещата стоят различно. Тук трябва да а, добавим и а, хилядите млади предприемачи, които отчаяно се нуждаят от средства при сегашният а, кредитен проблем. Ето това е Еразъм. През 1988 година за Еразъм бяха отпуснати 18 милиона. Днес обаче 4000 висши училища от 33 държави са подписали споразумения за участие в програмата Еразъм. Прекрасна възможност за младото поколение, от която се нуждаем тъкмо днес. Както вече заявих, положението е следното. Имате моите уверения, както и на министър Мавроянис, надявам се, че не са в никаква опасност студентите, които в момента участват в програмата и които ще участват в началото на следващата година. Понеже националните агенции в 33-те държави вече са получили средствата за тях. Има обаче несигурност след това – за допълнителните заявки за 2012 година средствата трябва да се предоставят по-нататък и ще пострадат най-много бедните студенти в Европа, хората в неравностойно положение. Ето защо трябва ни решение, трябва ни вашата ангажираност и подкрепа. Разбира се, програмата Еразъм е само част от програмата за учене през целия живот. В опасност е и програмата за млади учени Мария Кюри. С около 100 милиона сме в недостиг там. Започваме битката за бъдещето до 2020 година не бива да бъдат засегнати научните програми. От 50 на 80 милиарда се увеличава бюджетът на Европейския съюз за тези цели но е важно на студентите да дадем гаранции, че през 2013 година те няма да пострадат. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега от името на Кипърското председателство министър Мавроянис. Quietly, Моля ви за тишина в залата. Господин министър, имате думата. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми госпожи и господа депутати, не ви трябва да започна с отговор на призива на господин Свобода. Да, наистина ние ще е, се постараем е, колкото е възможно по-бързо да дадем отговор на поставените въпроси. Ще се свържим с държавите членки и сега мога само да е, ви гарантирам, че действително съветът гледа на програмата Ерасъм като на ключова програма за младото поколение. Председателката много ви моля да осигурим нормална обстановка за работа, не само за ораторите, но и за тези, които искат да ги чуят. И така, повтарям, ние споделяме е, вашата позиция свободата на движение на младите хора в Европа и на гражданите в Европа наистина е гаранция за едно по-добро бъдеще на всички граждани. Съветът, както вече казах, в момента извършва щателна проверка върху предложения проекто бюджет с корекциите номер 6. Така че е, е, ще потърсим възможности за отпускане на допълнителни е, средства за програмата Еразъм, учене през целия живот, за всички проекти във връзка с програмата Мари Кюри, с Конквит и други. Наистина, през 2013 година вече започнахме е, консултации между институциите с цел да намерим е, необходимото адекватно финансиране за една голяма част от програмите и на първо място е, програмата за младите хора, за обучение и образование. Когато говорим за един по-дълъг период 2014-2020 година, вие сами разбирате, че е, преговорите е, са особено сложни, но аз лично съм убеден, че и за следващата година и в дългосрочен план програмата Еразъм не е в опасност, не е застрашена, защото ние всички сме заинтересовани тя да продължи. Благодаря ви, господин Мавроядис. Вече е 12 часа, така че остава само една минута за кратко прекъсване и започваме с гласуването.